на, на номинираната за комисар госпожа Маргарете Вестегер. Всичко е наред с превода. Уважаеми дами и господа, мисля, че е уместно да кажа няколко думи за политическите приоритети и целите, които си поставям. Основната цел е да създадем общество, в което хората могат да преследват мечтите си, да се грижат за своите семейства, общество, в което човешките същества, климата и природата са в равновесие, общество, в което економиката е устойчива, така че да не създава дългове, които да изплаща следващите поколения. Едно отворено общество, което гарантира свободата и разнообразието на всички. Ако бъда утвърдена за комисар по въпросите на конкуренцията, ще работя за това, на което съм посветила политическия си живот. Да дам своя принос така, че нито малките, нито големите да бъдат смачкани от онези, които искат да наложат своята воля със сила. Благодарение на свободна конкуренция можем да дадем простор на нови идеи и да предложим на потребителите стоки на достъпни цени. Това е, има ключово значение за свобода. За първ път влязах в Европейския парламент при 25 години като стъжант. Никога не съм си представяла, че ще застана днес пред вас и за мен е чест и се чувствам смирена. Бях на 21 години, когато станах член на Комисията по европейски въпроси на моята политическа партия в Дания. Нашият лозунг беше Ние вярваме в Европа. Продължавам да вярвам. Преди три години, точно по това време, станах министър на економическите въпроси и вътрешните работи и участвах на първото си заседание на съвета Екофин. Това беше време на много голяма несигурност. И в съвета видях и усетих как доверието в Европейския съюз започна да се превръща в конкретни решения за Европейския съюз. Ние успяхме да оцелеем по време на кризата само благодарение на това, че не се разделихме и продължихме да работим заедно в името на общия интерес. Това беше духът на това заседание. И благодарение на мъдрите решения, взети от Европейската комисия, Европейския свет и Европейския парламент, кризата беше ограничена. Започнах с тези спомени, защото е, искам с, в същия дух да изпълнявам своите задължения на поста, за който кандидатствам. Аз мисля, че защитата на общия интерес е, има ключово значение за политиката за конкуренция. Не съм свикнала с е, високопарни думи, но не смятам, че те са неуместни, когато погледнем към изпълнителните правомощия, осъществявани от Европейската комисия в областта на конкуренцията. Неутралност, безпристрастност и прецизност, за да се гарантира върховенството на закона. Неутралност, безпристрастност и прецизност по фактите, по економиката и закона. Това ще бъде и основата, на която ще върша своята работа. Ще се вслушвам във всички, от най-големите многонационални предприятия до представителите на малки фирми, от, от държавите до гражданите. Но анализите на моите служители и моята собствена преценка няма да се подават на ничие влияние. Авторитетността на мерките за изпълнение на политиката в областта на конкуренцията, осъществявана от Европейския съюз, почива до голяма степен на нашата независимост, безпристрастност и зачитане на конфиденциалността при работата по конкретни случаи. Ако бъда утвърдена, ще защитавам този принцип неуморно. Проверките ще се провеждат и решенията, предложени на колегията, независимо от националността на предприятието, или неговата големина. И в случаите на държавна помощ, независимо от това за коя страна става дума. За мен това са ценностите на изпълнението на правото в областта на конкуренцията. И ако бъда утвърдена, се надявам да работя заедно с вас, така, щото безпристрастността, неутралността и прецизността да бъдат винаги основата, на която ще се изпълнява конкурентното право. Кризата беше опитомена. Това е вярно, но през последните няколко години в Европа имаше рецесия, нарастваща бедност и крайно несигурни изгледи за бъдещето. Предизвикателството сега е ясно. Европа да се изправи на краката си. Да се насърчи растежа, да създадат работни места, да се стимулира новаторството, да се възвърнат динамиката и социалното сближаване. Конкурентната политика играе ключова роля в подкрепа на призива на новоизбрания председател на комисията за насърчаване на заедостта, растежа и инвестициите. Основната ми цел ще бъде да преодолявам основните пречки пред растежа и новаторството, които създават работни места. Фирмите успяват, когато се конкурират възоснова на своите достоинства, но в важни мазари, пазари като енергетиката и цифровия сектор е необходимо основните играчи да спазват правилата. Ето защо е още по-важно да се дава възможност на малките и средни предприятия да се развиват. В областта на държавната помощ аз ще надграждам върху постигнато в областта на модернизацията на държавната помощ. Това е модернизация, която ще даде възможност на всички държави членки да поемат все повече активна отговорност за държавната помощ и което е още по-важно, ще се повиши прозрачността и откритостта при използването на оскъдните публични средства. Гражданите ще имат много по-ясна представа за това как се използват средствата на данокоплаците. Това ще бъде важна част от нашия демократичен дебат. Понякога изпълнението на държавната помощ, на правилата за сливанията и антитръстовото законодателство са свързани с цена в, краткосрочен план лоялната конкуренция и промените в пазарите дават действителен дивиденд в областта на растежа, но те могат да имат и краткосрочна социална цена. Аз ще работя с държавите членки и регионите, така че техните мерки да не спъват структурните реформи. Заедно с това ще работя с държавите членки и регионите, така че мерките, в процеса на прехода да отчитат и социалното измерение. Политиката в областта на конкуренцията в Европа почива на ясни и солидни принципи. Те се съдържат в договора и са издържали изпитанията на времето. Отвореността на единния пазар и осигуряването на условия за равнопоставеност са основните и непосредствени цели на политиката в областта на конкуренцията. Онова, което можем да постигнем обаче, не е конкуренцията сама по себе си. Това, което е важно, е да създадат работни места и Европа да се развива. Много се случи след, откакто правилата за конкуренция бяха формулирани в договора. Меко казано. Економиката ни сега е цифрова. Това и други тенденции ни подтикнаха и ще продължават да ни подтикват непрекъснато да следим тенденциите на пазара, непрекъснато да бъдем бдителни и да предвиждаме промените в економиките. На този фон политиката в областта на конкуренцията играе ключова роля, за да възстановим растежа. За мен става дума не само за фирми и потребители, става дума за гражданите, става дума за хората, става дума за нас. Европейските предприятия – Малките и средни предприятия, както и големите многонационални фирми, се конкурират в глобален свят. И дисциплината, която налагат правилата за конкуренция в Европейския съюз, могат да помогнат на фирмите да бъдат новаторски и да растат и да бъдат по-силни. Някои смятат, че има нещо като противоречие между политиката в областта на конкуренцията и индустриалната политика. Бих възразила. Ние имаме нужда от политика в областта на конкуренцията в не по-малка степен, от която имаме нужда от нова научна развойна дейност, инвестиции, капитал и добре образована работна ръка. Не е в интерес на индустриалната политика да се закрилят компаниите от конкуренцията за сметка на потребителите. Ето защо аз не гледам на ресора конкуренция като на изолиран ресор. Тъкмо обратното. По-доброто регулиране създава и подпомага единния пазар а, и помага на а, конкурентните предприятия да се развиват регламентацията оформя реалностите на пазара. Някои смятат, че ние не можем да си позволим ефективно изпълнение на конкуренцията у дома, когато пазарите в чужбина не се конкурират толкова стрикно. И тук не съм съгласна. Най-добрият начин да се подготвим за конкуренцията у дома е да бъдем най-добрият начин да се подготвим за конкуренцията навън е да сме конкурентни у дома. Заедно с това проблемите в глобалните пазари трябва да се решават непосредствено в нашите преговори и в Световната търговска организация. Ние имаме нужда от повече конкуренция в чужбина, но не по-малко конкуренция у дома. Политиката в областта на конкуренцията е в сърцевината на идеята на председателя Юнкер за по-справедлив и по-развит единен пазар. Надяваме се да, раз, да изградим ефективен, сигурен и устойчив енергиен пазар и да намалим цените за потребителите и индустрията. Ние искаме нашите европейски фирми да са готови да се конкурират в цифровата економика. И ние ще продължим да следим финансовия сектор. Ние трябва да бъдем по-амбициозни в, за по-амбициозните задачи и по-скромни в, за по-скромните задачи. Модернизацията на държавната помощ ще ни помогне да се съсредоточим в областите, които изискват нашата намеса, като разчитаме на държавите членки да поемат своята отговорност по отношение на другите мерки. Що се отнася до антитръстовите мерки, ние трябва да се съсредоточим в практиките на бизнеса в ключови сектори. Аз съм за силната конкуренция. Няма да ограничавам големите предприятия да се конкурират възоснова на своите достоинства, но няма да се поколебае да успоря поведението на големите играчи, които нечестно притискат малките конкуренти. Ще трябва да се борим срещу картелите. Ние всъщност ние говорим за ценности и надявам се, ако бъда утвърдена, ще се надявам заедно да устояваме този принцип и тези ценности. И разбира се, поемам ангажимент за чест и открит диалог с Европейския парламент. Не само когато бъда поканена и когато е необходима, но когато е необходимо. Това е в интерес на всички. Вие е, представлявате европейските граждани и се надявам, че тази година ще отбележи началото е, на плодотворно сътрудничество. Благодаря за вниманието.